Good afternoon, dear colleagues, uh, ladies and... Добър ден, колеги, дами и господа. Имаме представяне на естонското председателство. Това ни предстои. Ще изслушаме три министри в началото. Госпожа Кадри Симпсън, министър на економическото развитие и инфраструктурата, заедно с енергетиката. Нека кажа. По време на естонското председателство ИТРЕ ще се занимава с няколко важни а, досиета по тази тема, сфери като пакета чиста енергия, електронните съобщения, последните инициативи е, в политиката за индустрията и отбраната, както и други. Ще започне работа по хоризонт не девета рамкова програма. Девета рамкова програма, която е много, много близо до конкурентоспособността, енергийните въпроси, Ако ми позволите, ще кажа, че бихме искали поне да започнем работа по някои важни досиета, свързани с преговори. Очакваме от естонското председателство да подготви обща позиция, особено пакета за чиста енергия. Той е изключително важен от наша гледна точка. И ако нещо е важно за това председателство, то това е цифровия дневен ред, тъй като Естония е една от най-подготвените страни от тази гледна точка. Очакваме специално да се отнасяте към нашата комисия, вие от Естонското председателство. Госпожо, много се радваме, че сте тук. Моля, представете на всички ни програмата си за Естонското председателство от гледна точка на вашето министерство. Thank you, and um, I can confirm that your Да, благодаря ви. Комисията ИТРЕ наистина ще бъде разглеждана със специално внимание от нас. Ако ми позволите, ще започна с лична бележка. Аз съм работила в университет и за това знам какво е академичен толеранс, така че ето започваме с академичен толеранс. Дами и господа, за мен е голяма чест и удоволствие да представя пред вас приоритетите ни за втората половина на годината. Членовете на комисията ИТРЕ ще изиграят важна роля, когато говорим за задаване на политиките на Съюза в сферата на конкурентоспособността, промишлеността и така нататък. Имайки предвид всичко това, много се радвам на тази възможност да говорим като колеги по тази тема. Имахте отличен диалог с моите колеги миналата година в Талин и аз също имах много добри възможности да говоря с вас в Брюксел и другаде. Трябва да се опитаме да намерим най-добрите възможности за бизнеса и за гражданите на Съюза. Смятаме, че Европа има много общи е, позиции, за да се справи с всички предизвикателства, пред които сме изправени днес и да се изправим пред е, големите възможности пред нас. Нека да продължа с енергийната политика. Това е изключителен важен сектор за обществото. Ние сме в средата на една основна промяна към един напълно функциониращ енергиен съюз. Фокусът на естонското председателство по време на втория семестър на 2017 година, разбира се, е, е законодателните действия или законодателните инициативи. Съветът иска да направи така, че енергийните доставки да се основават на исканията на пазара, да има намаляване на енергийната зависимост на Юза и установяване на една климатична политика, която да защити бъдещето. Ще работим по предложение на комисията в четири сфери на енергийната политика. Изготвяне на пазара на електричество, управление на енергийния съюз, възобновими енергийни източници и енергийна ефективност. Естония е ангажирана да гарантира качество и баланс в законодателствата законодателната работа. Ще надграждаме над отличната работа на Малтийското председателство. Ще се опитаме да постигнем голям напредък по предложенията за чиста енергия. Ще обърнем внимание на изготвянето на пазара за електричество, който е изключително важен, за да се постигне енергийния съюз един добре функциониращ пазар всъщност е основният двигател за развитието в сферата на доставките на възобновими енергийни източници и най-добрия мотиватор за енергийна ефективност. Нужно е да оптимизираме енергетиката и климатичната политика и те трябва да бъдат основен инструмент за постигане на хоризонтални цели в дългосрочен план и намаляване на административната тежест. Ключът тук е яснота около енергията и климатичната политика, и обществото, и инвеститорите, и международните партньори на Съюза очакват такава яснота. Ще работим заедно с всички ви, за да може енергийния съюз да се превърне в реалност. Очакваме да отворим два триалога по предложението за енергийна ефективност с, парламента. Ако парламент, разбира се, е готов, ще започнем тези триалози в началото на ноември най-късно и ще стигнем до споразумение, до съгласие, поне е, по директивата за енергийната е, ефективност на сградите. Цифровото председателство на Европейския съюз е хоризонтален приоритет за нашето председателство във всички сектори, включително енергетиката. Ще работим заедно с държавите членки, за да излезем с декларация за синергиите на публично-частните партньорства в сферата на енергетиката. Освен това, що се отнася до Северен поток 2 ще започнем дискусии е, по препоръката на комисията за мандат за преговори по време на нашето председателство. Първият дебат ще бъде на 25 юли. Продължавам сега и трябва да кажа, че отговарям за още една наболяла, щекотлива тема в съвета по конкурентоспособност. Това е промишлената политика. На майския съвет по конкретно способност всички държави членки ясно заявиха, че индустрията, производствения сектор трябва да бъдат един от основните приоритети на Европейския съюз. Това също така бе посочено от Европейския съвет по време на последното му заседание през юни. Съветът призова Европейската комисия да направи една европейска индустриална стратегия и да представи стратегически цели за промишлеността. Също така поиска и план за действие, който да съдържа конкретни мерки. Ние приветстваме резолюцията по стратегията за промишлеността, прията от Европейския парламент миналата седмица. Естонското председателство напълно а, подкрепя един такъв ход и ще продължи да работи в тази посока. По време на нашето председателство ще се съсредоточим също така върху цифровизацията на промишлеността и производител... производството на най-високо ниво. Това е изключително важно за Европейския парламент и за, този, за тази комисия. Когато говорим за отбрана, искам да кажа, че подкрепяме Европейския фонд за отбрана и Европейската програма за развитие на отбранителната промишленост. Надяваме се последната бързо да бъде изпълнена. Радваме се, че, че парламентът е наш добър партньор в тази, на, в тази посока, особено имайки предвид резолюцията от ноември 2016 година, която насърчава комисията да укрепи индустриалната и технологична основа на сектора на отбраната тъй като европейската отбранителна индустрия е от изключително значение, с е, над 500 хиляди работни места за квалифицирани служители, а, ние смятаме, че тези досиета ще се движат бързо. Няколко думи за малки предприятия и току-що създадени и развиващи се предприятия. Съветът по конкурентоспособност приветства инициативата на комисията за нови фирми и новоразрастващи се фирми. Ние подкрепяме подходът за разработване на една по-добра среда за новаторство и предприемачество. Това ще улесни създаването на фирми и тяхното по-нататъчно разрастване. Естонското председателство възнамерява да направи нещо като последваща инициатива след тази на комисията. По време на председателството ще говорим за конкретните мерки, които са изпълнени до момента и ще обсъдим различните действия, които се предвижат за едните години. Това приключва моето представене. Благодаря ви за вниманието. Сега съм готова да отговарям на въпроси е, за енергетика, за промишленост, а колегите ми ще засегнат по-късно други теми. Благодаря. Thank you very much, madam. I would like to ask, first of all, a representative of political group to, uh, group to take... Първо ще се обърна към представителите на политическите групи да вземат отношение. Госпожа Декастил Вера от името на нейната група. Благодаря много. Добре дошла. Искам да кажа на госпожа министъра в нашата комисия. Интересно беше да чуем вашия ангажимент в областта на енергетиката, а именно едно от големите една от големите теми в нашата комисия. Знаете, че ние покриваме много други теми, но така наречения пакет за чиста или а, енергия е много важен. Ние очакваме в следващите няколко месеца след лятото поне обща позиция да постигне съвета. Трудно е да постигнем много повече от това в този срок. Но от моя гледна точка настоявам на два основни аспекта. Особено за управлението. Вътрешния пазар и най-вече взаимовръзките. Моята държава е действително повлияна от тази липса, но се отнася и до други държави. Как гледате на това да като част от стъпките към единен пазар? Как да намерят държавите точните връзки, точните начини за взаимовръзка? Така че смятам тази цел за взаимосвързаност трябва да се засили. Не е да се повиши процента на взаимосвързаност, но да се намерят начини от гледна точка на анализа на разходите и ползите да бъде е, интересна инвестицията, смислена инвестицията в е, взаимосвързаност. Това е много важно за различните държави и нашата е група на НП настоява на този момент. Благодаря много от социалистите и демократите колегата, колегата Зориньо. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа министъра. Благодаря и за презентацията. Желая успех по време на естонското председателство. Много високи очаквания се създават е, от вас е, най-вече за цифровия съюз. Най-вече заради практиките, които знаем, че съществуват в Естония и е, естонското информационно общество. По време на това заседание смятах, че ще бъдат тук и вашите министри на предприемачеството и на образованието. Все пак е символично това, че не се присъединяват сега към вас. Все пак един цифров съюз е не е само економика, трябва да се създаде лидерство, трябва да се създаде и възможност за образование, така че всички да могат да се възползват от информационното общество като граждани. Така че аз слушах внимателно вашата подробна презентация. Искам на две места, на два момента да се спра. Аз съм докладчик по досието за свързаността. Това е много важен проект за интернет на обществените места и разпространяване на интернет технологиите, за постигане на единен пазар и създаване на информационно общество в Европа. Как ще допринесе естонското председателство за това? Как ще се възползвате от тази възможност по време на вашето председателство? Вълнувани също и енергийния съюз, заедно с пакета за чиста а, енергия, как се съчетава това с а, Парижкото споразумение, свързването на цифровите мрежи с енергийните мрежи. Това ще доведе до по-висок по-висока степен на конкурентоспособност на нашата економика в бъдеще, по-добри услуги за гражданите. И защо, госпожо, председ... госпожо министър, всички имат високи очаквания в това отношение от Местонското председателство. Как ще работите и за а, бежичните мрежи и взаимосвързаността в бъдеще? Следва представител от ЕКАРЕ. Здравейте, госпожо министър, добре дошла в нашата комисия. Вашето председателство идва в момент, когато една от най-важните теми на нашата комисия се обсъжда енергетиката, която е важна за економиката на Европейския съюз в, за години напред. Енергетиката има много важна роля. споменахте, че предвиждате два трилога, две тристранни срещи в тази област. И от тук един конкретен въпрос от мен. Как ще се погрижите за последователност и взаимосвързаност в тези седем области, сред които е ефикасността? Как ще се справите с това в съвета, защото знам, че там съществуват различни гледни точки, различни очаквания в съвета. Знам, че това е труден въпрос, но каква е гледната ви точка, какви са очакванията ви в това отношение? Алте. За мен е невероятна възможността да се изкажа на естонски, за това ще го направя. Радвам се да ви видя сред нас госпожо Кадри Симпсън. За дизайна на енергийния пазар. А, искам да задам въпрос. Ние обсъждахме тази тема в нашата комисия и ясно, че много хора не вярват в подхода основа на пазара. И за това имам следния въпрос. Какво е положението в съвета? Има ли надежди, че ще се стигне до споразумение, заключение за начина по който да се структурира енергийния пазар и така да работи по-добре единствен, е, единия пазар. Благодаря. Радвам се, че чухме колегата говори на естонски. Колегата Турбес също на естонски ли ще се изкаже? Е, ако питам, ще бъде съвсем кратко. Благодаря, госпожо министър, за това, че на 29 септември ще е, организирате събитие в е, Талин за енергетиката и за това, че ще участвате и в наши заседания. Ако може малко повече да ни кажете за регионалното сътрудничество в практическите му аспекти. Вие сте един от регионите, които виждат най-добрите ползи от подобен род сътрудничество. На второ място, малко съм очуден, че меморандура за разбирателство за десинхронизацията с, от руската система, този меморандум все още не е подписан. Защо е така? Мисля, че сме готови. Трите балтийски е, държави да действат синхронно. Какво става обаче? И накрая, по време на вашето председателство ще има ново предложение е, от Комисията за автомобилите. И ако не е станало ясно, промишлеността на автомобилопроизводството ще трябва да действа и да действа бързо, защото иначе ще я надмине много сериозно китайската промишленост. Имате ли стратегия в това отношение? Как могат да се подготвят правителствата за тази революция в областта на автомобилопроизводството, която предстои? Благодаря. Следва кое? колегата Силикиотис. Добре дошла госпожа министъра в нашата комисия. Желая всичко най-хубаво. От опит знам колко е трудно за една малка държава да председателства Европейския съвет. Аз съм от Кипър, така че знам какви са трудностите, затова е успех. Един въпрос. Казахме нещо за преструктуриране и нов дизайн на пазара. Виждаме държави, които са изолирани от големите преносни мрежи. Може нещо повече да кажете за тази нова структура на енергийния пазар. Също така енергийната бедност. Ново явление в Европа. в Европейския парламент често чуваме тези заявления от Европейската комисия, но се опасявам, че няма никакъв реален план за този проблем, който се отразява на милиони потребители в Европейския съюз. На трето място, вие казахте, че трябва да се намали енергийната зависимост и нещо за Северен поток 2, но нищо не чух за юга. Различните тръбопроводи в, на юг и нищо не чух за проблемите в Южна Европа. А, наясно сме с успехите на Естония в областта на възобновяемите източници, ВИ, и знам, че вие подкрепяте исканията на Европейския парламент в това отношение, но какво е вашето мнение по повод на реалните цели за ВЕИ и евентуалното намаляване на тези цели от страна на Европейската комисия? И накрая, ако може един коментар за отбраната. Южна Европа е изправена пред индустриализацията и едноминутни а, въпроси, прекъсва председателя. Колегата Петърсен има думата. Благодаря много. Нека и аз кажа добре дошла на госпожа министъра и аз като другите колеги ще се гласа, че имаме високи очаквания. Ако може малко повече за енергийните е, досиета, тъй като с оглед на големите амбиции на настоящото председателство, които приветствам и желая всичко най-хубаво и успех, но е гигантска тази задача. До края на годината официална позиция на съвета, на съвета. Ако може още няколко думи да ни кажете за това, как изобщо очаквате да постигнете а, тази цел. Чудесна е амбицията. Ние трябва да направим всичко възможно да ви помогнем. Но може би малко по-реалистичен подход ще бъде малко по-важен. Така че продължавайте с вашите амбиции, но нека да има и реалистични очаквания. Благодаря на колегата. Колегата Бенсен има думата сега. Благодаря, господин председател, и от мен. Добре е дошла, господин министра. И моят въпрос е за енергийната политика. Знаем, че либерализиран енергиен пазар е нещо хубаво и за бизнеса, и за потребителя. Но виждайки подхода на министрите в съвета, знаем, че енергийния съюз е благодарение на правителствените и държавни глави. Но като гледам подхода на министрите и протоколите от последните им заседания няма амбиция, за съжаление мога да кажа. Говорим за зависимостта и за господин Путин и за а, източници от а, Близкия изток и знаем, че така ще са по-малки сметките за потребителите и така ще има много заетост при нашите малки и средни предприятия, но пък от друга страна виждаме а, национален или даже националистичен подход от страна на министрите, когато обсъждаме операторите на преносни мрежи. Вместо това трябва да има повече регионално сътрудничество. Национални са подходите и ниски са амбициите по други теми. Какво ще направите, за да имате по-положителен подход от страна на съвета? Благодаря, господин председател. Е, добре дошла, госпожо министър. Два въпроса за промишлената политика. Първо, е, Европейски парламент на последното си пленарно заседание прие резолюция с огромно мнозинство, е, която настояваше за една съобхватна политика в областта на промишлеността, която да бъде разработена от комисията и съвета. Обаче тази тема не се засяга в вашата програма. На второ място, що се отнася до отбраната и военно помишления комплекс от 2009 година имаме директивата за държавните поръчки. Тя обаче не винаги се прилага. А ако се прилагаше, щяха да се пестият милиарди евро годишно защото държавите членки е, хащат прекомерно много пари по тези поръчки и не прилагат дори минималните правила, които могат да се изискват за конкуренция на пазара. Какво ще направите, за да се прилага тази директива тук нататък? Благодаря, госпожо Вернер. Заповядайте. Благодаря. Моят въпрос е подобен на този, който зададе господин Бютикофер. Кофер. приели сме много резолюции в парламента за промишлеността, политиката в областта на промишлеността, свързаността на политиките в Европейския съюз. Господин Бютикофер изготви доклад за цифровизацията на промишлеността. Изслушахме пред 15 представители на федерации, които предадоха информация на господин Булсък по тази тема. Как можете да ни помогнете да напреднем? На последното заседание взехме решение и за крайна точка. Е, как можем да направим така, че действително да има промишлена политика за Европа или най-малкото комисията да излезе с едно съобщение по темата. Благодаря, нека и аз да задам един кратък въпрос. Е, е, иска се разширяване на мандата за преговаряне по Северен поток 2, е, офшорната му част. Иска се нова правна рамка. Искате да разширите този мандат и към други тръбопроводи в морето. Но да ви дадете малко повече информация. Темата е много важна за нас. Е, Ние обсъждаме мандата и бъдещето на това споразумение. Уважаеми членове на комисията ИТРЕ, благодаря ви много за зададените въпроси. Някои от тях са отлични въпроси, на които могат да отговорят моите колеги. Има различни важни въпроси, дали сме амбициозни и е, все пак ре, дали подхождаме реалистично и кое в каква степен. Е, и аз ще последвам примера на Кая Калас и ще се изкажа на естонски, тъй като преводът при вас е изключително високо качествен. И слушах внимателно въпросите. Видях, че се занимавате с това, е, че ви вълнува темата какво възнамерява да постигне Естония в областта на чистата енергетика. Доста широка е темата. Има три странни диалози по енергийната ефективност. На 26 юни в съвета постигнахме съгласие. Можем, можем да започнем преговори по тези теми, когато Европейски парламент е готов със своята позиция. За нас енергийната ефективност е приоритет. Естонското председателство е, обръща внимание на всички елементи от пакета за енергетиката. Готови сме да председателстваме две заседания на работни групи всяка седмица и е, искаме да има един общ подход за възстановяемите източници на енергия. Управлението на Енергийния съюз за нас е основна цел. То е тясно свързано с различни законодателни предложения за пакета за чиста енергия. Тази система за управление трябва да е рамка сама по себе си, рамка, която да е силна и гъвкава и да помогне на Европейския съюз да постигнат целите, които си е задал за периода до 2030 година. Бихме желали да се намали административната тежест и бихме желали да следим напредъка, но с възможно най-малко административна тежест. Кая Калас зададе въпрос за структурата на енергийния пазар. Темата за нас е много важна. Работили сме много по нея и полагаме сериозни сили, за да се задейства добре енергийният пазар в Европа. Искаме да се прилага пазарен подход, но не можем да очакваме резултатите да дойдат незабавно. Естония обръща особено внимание на четири предложения във връзка с тази тема. И искаме през септември да бъдат очертани тези елементи от съвета. Искаме споразумение по темата до 2018 година. Имаше и въпрос за инициативите на Естония в цифровата област. Моят колега Урва Пало е, ще говори по тази тема по-пространно, както и по други теми. Но трябва да имаме предвид, че а, е, е добре да се излезе с декларация за публично-частните партньорства и да се говори и за цифровата економика, и за енергетиката. Да се говори за бъдещето на енергетиката и за различните платформи за обмен на данни между производителите и доставчиците на енергия. Целта е да се предостави повече информация на потребителите. Искаме да създадем проста законодателна мрежа, искаме интелигентни електромери, които да са съвместими с други системи. И нито едно заседание на естонското председателство няма да бъде проведено без дигитални платформи. Беше зададен и въпрос за Естония – Господин Турмес попита за напредъка на Естония и балтийските и съседки, при балтийските и съседки, за напредъка по синхронизацията. Е, ние сме синхронизирани в една и съща мрежа с Русия и Беларус. И искаме да напреднем в съвета анализирахме различни альтернативи за децентрализация от руската и белоруската мрежа. Различни са възможностите. Занимаваме се с две основни от тях. Първо, през Полша към Централна Европа. И до края на 2017 година се надяваме, че ще сме готови и с детайлите и ще имаме допълнителни проучвания, за да публикуваме меморандума за разбирателство до края на 2017 година. Председателя на комисията, господин Бузък, зададе въпрос за, на, за Северен поток 2. Да, действително Естония би искала да започне преговори за мандата във връзка с Северен поток 2. И това да стане възможно най-скоро. Министрите на енергетиката се срещнаха на 26 юни и Северен поток 2 беше обсъден само като точка за предоставяне на информация по време на заседанието. Не, не е работено по определен подход. Действителната дискусия по темата ще се проведе на края на юли. Искаме да се подхожда амбициозно Искам държавите членки да заявят своята позиция и да има яснота какви ще са изискванията за третия тръбопровод и да се знае дали преговорите са само за Северен поток 2 или също и за други тръбопроводи и евентуални бъдещи тръбопроводи, включително и Южен поток. Ще изслушаме държавите членки и след това ще стигнем до е, съответните заключения е, и решения какво да правим по-нататък. Много важно всички добре да разбират правната рамка, която се въвежда. Тя има за цел да ни помогне да имаме някаква ясна интерпретация за това как да се работи в областта на тръбопроводите. И какви са възможностите за действие на Европейската комисия, особено що се отнася до планирането на диверсификацията на източниците на енергия. Що се отнася до промишлената стратегия, продължаваме, ще продължим обсъждането по тази тема. Бихме искали да има определена рамка, за работа по структурните промени, за дигитализацията, за устойчивите бизнес модели и така нататък. Бихме искали да има стратегия от комисията до пролета на 2018 година, както бе заявено и в заключенията на съвета. Държавите членки са готови да работят по тази стратегия коментар без микрофон от залата. not not easy to to to catch all the all the all the questions. Maybe you can repeat it just in one sentence. Мога ли да повторя въпроса ами, съвсем накратко? това беше следният. Има директива за държавните поръчки, която беше прията през 2009 година, която залага определени стандарти за държавните поръчки в област, областта на отбраната. Тя обаче не се прилага, никога не е била прилагана до сега. И въпросът ми е председателството ще се погрижи ли да се прилага тази директива, за да може да се спестят парите на данакоплаците, които по-настоящем се разхищават. Thank you for question. Well, we will do our best. Thank you. Благодаря, ще направим всичко възможно. Благодаря. I hope that will be enough. Well, yeah. Надявам се, че това ще е достатъчно. Както виждате, въпросите са доста подробни и съм сигурен, че естонското председателство ще е, вземе преди всички тези въпроси и ще се опита да изпълни вашите очаквания. Извинявайте, колеги, но а, а, а, когато се навлиза в толкова много подробности, няма как да се дадат подробни отговори само за няколко минути. Но много ви благодаря за това, че бяхте тук, за това, че представихте приоритетите и ви пожелавам успех. Благодаря. Сега преминаваме към един друг въпрос. Много е важен – цифровията програма МСП. Давам думата на госпожа Орве Пало, която също е министър и отговаря за информационните технологии. Това е част от нашите отговорности в Европейския парламент, така че, госпожо Пало, госпожо министър, с удоволствие ще ви слушаме, за да разберем каква е вашата програма за следващата половин година. Well, not, uh, for you, for Нямате много време за подготовка, извинявам се за което. We go forward. Продължаваме. President... Много е важно естонското председателство да улови всички въпроси и да даде отговори. По-подробни могат да се изпратят и в писмена форма на нашите депутати. Това е много-много важно за нас. Вашата програма, госпожо. Благодаря. Че професор Бузък. Професор Бузък, членове на комисията, дами и господа. Радвам се, че има такава възможност да обсъдя с вас приоритетите на председателството на съвета. Преди по-малко от две седмици започна нашето председателство. Мисля, че работим добре и гледаме сериозно на работата. Ние смятаме, че Европа има много общи а, аргументи, които да ни съберат, за да преборим предизвикателствата пред нас, като се възползваме и пред многото възможности пред нас. Като министр на информационната технология, нашите предизвикателства, възможности в сферата на цифровизацията са нещо, на което държа особено много. Следователно, днес искам да се съсредоточа върху тези части на цифровия единен пазар, които са важни за вашата комисия най-много. Един от основните приоритети на нашето председателство е да насърчи една цифрова Европа. Заедно с нашите партньори от Тройката, ние ще направим всичко възможно, за да помогнем на съвета да постигне крайния срок за приключване на преговорите по всички досиета, свързани с цифровия единен пазар 2018 година. Разчитаме на вас също така да се движите а, с амбициозност а, по досиетата. Добрата свързаност е един от кръгълните камъни на свободното придвижване на данни, тъй като това ще помогне на бизнеса да предлага новаторски услуги и на гражданите да се възползват от всички възможности на цифровия свят. Кодекса за електронни комуникации е важна стъпка към гигабитовото общество – един от основните приоритети също така е на естонското председателство. Искаме да постигнем компромис в съвета по Кодекса за електронни комуникации през есента и да започнем преговори с парламента. Радвам се, че ще работя с комисията ИТРЕ по тази тема и съм убедена, че съвместно ще постигнем едно споразумение, което да е удовлетворително за всички ни. Що се отнася до БЕРЕК по-конкретно, заедно с държавите членки, Европейската комисия и парламента, ние ще трябва да намерим начин да направим така, че да има ефикасна координация на европейско ниво. Това трябва да бъде направено, имайки предвид значимостта на инвестициите на сигурността на инвестициите, както и на националните обстоятелства. Ще постигнем общ подход, който да даде възможност на следващото председателство да започне триалози. Държавите членки държат да се развиват мрежите 5G. Следващата седмица ще обсъдя какви стъпки могат да се предприемат сега с министрите по далекосъобщенията. Влякохме и членове на Европейския парламент в дискусията и се надявам да изпратим ясно послание, що се отнася до бързото разпространение на 5G. Цифровият единен пазар е постоянно развиващо се явление, затова трябва да гледаме винаги напред. Това, което ни интересува днес, е правно-политическата рамка на економиката на данните. Никой не би отрекал, че гарантирането на достъпа до данни е изключително важно, за да може Европа, Европа да бъде конкурентоспособна в глобалната економика, за да може да излече максимално полза от данните, ние трябва да се превърнем в един съюз на данните, където има ясни правила за съществуващите данни и тяхне, техния обмен в публичния и частния сектор. Предложението на Европейската комисия за свободен а, свободен, пре, свободен пренос на данни и премахване на локализирането на данни а, е нещо а, чудесно. Надявам се и вашата комисия да се радва на това предложение. Така или иначе, е, нашето председателство смята, че ограниченията за локализация на данните са само един аспект от потенциала на Съюза на данните. Трябва да се вгледаме също така в нововъзникващи проблеми, като например достъп до дами, данни и повторно използване на нелични данни. Имайки предвид всичко това, по време на председателството ще направим политически дискусии по всички аспекти на свободното придвижване на данните. и това ще стане на неформалния съвет в Талин през юли. По очакваното предложение на Комисията за ограниченията на локализирането на данни искаме да направим политически дебат на съвета през декември. Това са само първите стъпки обаче към един съюз на данните и силно се надявам, че парламентът ще помогне, за да може след естонското председателство с партньорите от триото тази тема да продължи. И накрая, имайки предвид кибератаките, които бяха широко разпространени последно време, трябва да говорим за киберсигурността. Цифровия единен пазар трябва също да бъде опазен на европейско ниво. С новата си стратегия за киберсигурност Европейския съюз трябва да направи така, че киберсигурността да бъде основна за европейската промишленост. Бихме искали Европейската комисия да излезе с предложение за сертифициране на киберсигурността, както и етикетиране. Доверието и сътрудничеството между държавите членки, както и между институциите, е ключов елемент. Ще започнем работа по актуализиран мандат на ЕНИЗА през есента. Това, за което отговарям обаче, не е само цифровизацията. Аз също съм и министър, що се отнася до въпросите за космоса. Естонското председателство направи свой приоритет да направи един скок напред по прилагането на Европейската космическа стратегия. Председателството ще сложи фокуса върху опитите да се подобри политиката на Съюза, да се покажат най-добрите и моменти, като се разрасне и да по този начин да помогне създаването на работни места, растеж, инвестиции, и конкурентоспособност. Фокусът е върху програмата Коперник, която по-настоящем е обект на междинен преглед за периода 14-16 година. Възнамеряваме да подготвим заключение на съвета за извлечените полуки от прилагането на програмата до момента. Това, което е по-важно обаче за бъдещето на програмата, както и за наблюдаването на Земята по принцип. Идеята е да се извлече максимална полза за гражданите на Европа, за економиката и да се подкрепи европейската космическа индустрия. Що се отнася до програмата Галилей, Естонското председателство възнамерява да приеме заключение на съвета по средната от срочната оценка на регламента ГНСС – на съвета през декември. Имайки предвид цифровата програма на естонското председателство, ние искаме да покажем ползата от едно по-широко и по-интелигентно използване на, технологи... на цифровите технологии. Искаме да се съсредоточим върху начините за това да създадем конкурентоспособни работни места в сферата на космонавтиката, както и по-добри публични услуги в Европа. Тези теми ще бъдат засегнати и по време на Европейската космическа седмица 2017 година, която ще бъде в Естония от 3 до 9 ноември. Разбира се, това не е всичко, що се отнася до цифрова Европа. Всички знаем, че космосът е безкраен. Ролята на председателството е да намери баланс между различните становища, традиции, интереси в Европа днес за да постигне максимален резултат за европейските граждани. Трябва да се сложи е, фокус върху по-горните досиета и ние ще го направим през следващите 5 месеца и половина, които ни предстоят. Много ви благодаря за вниманието. За... И сега съм готова за въпроси. Thank you very much, madam ви благодаря. Thank you for opening speech. Благодаря за встъпителните думи. Сега преминаваме към политическите групи и техните представители. Колеги, от името на групите по две минути много ви моля. Другите оратори по една минута. НП ли са първи? От името на НП госпожа Дел Кастилю. Благодаря ви. Добре дошла, госпожо министър. Благодаря ви, че ни давате тази възможност да се видим с вас, за да обсъдим много интензивната програма, която сте си заложили за цифровизацията. Това е изключително важна част от вашия проект за председателство, програмата ви за председателство. Свързаността е гръбнака. Без да има свързаност, няма да се стигне до следващото ниво. Така че това е изключително важно. Казвайки всичко това, много добре знаете, че Кодекса за електронната комуникация всъщност ще подобри възможностите за постигане на по-голяма свързаност, както и развитието на свръхмощни мрежи, инвестиции и така нататък, и което е това, което ще проправи пътя за развитието в бъдеще. Днес а, разполагаме с една възможност. Ще имаме срещи. Надявам се да се стигне до политическо съгласие. Когато това стане, на 11 септември ще гласуваме. След това ще започнат триалозите. Вие сте представител на съвета сега. Може ли да ни кажете, че резултатите от вашето председателство ще бъдат да се постигне политическо съгласие? Ние можем да кажем, че ние политическата воля я имаме, нашата и вашата. Ето това всъщност е важното. Благодаря ви, госпожо. От името на социалистите и демократите, Зориньо. Е Благодаря. Имах възможност да пожелая на колегата ви успех по време на естонското председателство. Също така споменах и е, високите очаквания, които има от вашето пред, е, председателство, що се отнася до цифровия съюз. Смятаме, че този съюз е изключително интересен. Трябва обаче да се спечели доверието на европейските граждани, ако искаме да създадем наистина този съюз. Имам конкретни коментари. На първо място, как възнамерявате да се възползвате от инициативата Wi-Fi for You, където ще има безплатен интернет в в различни дребни градове и села. Така искаме да спечелим доверието на гражданите а, и те да повярват в информационното общество. Смятам, че ще бъде отлична идея за вашето председателство да се възползва от е, преплитането на цифровия съюз, енергетиката е, и интелигентните мрежи. Трябва така да се преборим с енергийната бедност и да отговорим на изискванията на Парижкото споразумение. Така че от една страна имаме цифрова економика и енергия, а, това е една отлична възможност, която дава много възможности. Така че интересуват ме идеите ви по този въпрос. Обърнах се със същия въпрос към колегата ви. Интернетът ли е пресечната точка, която ще ни направи по-конкурентно способни? От името на ЕКР колегата Тушановски. Благодаря. Добре дошла и от мен в нашата комисия. Чудесно е, че сте тук в началото на председателството си, за което ви благодаря. Говорихте за това колко е важно да се говори за бъдещето и искам да свържа това изказаното от Пилар де Кастио по-рано. Кодексът е основен, но той е една част Има и последваща. Определяне на берег. Това не е голямо досие, но е важно. И аз съм докладчик. Tedy se snažíme, aby tyto zprávy byly co nejvíc provázány. Chtěl bych se zeptat, jakou máte časovou... Е, според мен тези две досиета трябва да бъдат много взаимосвързани. Искам да чуя е, от вас какви ще са сроковете и как виждате това да се движи във времето. Този, е, това досие още не е започнало в съвета да бъде разглеждано. Какво мислите вие за бъдещето и за последващите стъпки? Сега, що се отнася до програмата Галилей, вие говорихте за значимостта на космическата политика. Галилей е част от най-големите програми, чисто финансово погледнато, е един от най-големите проекти програми. Затова а, бихте ли казали защо е урязан бюджета? Какво се случи в съвета? Знаете ли? От името на моите колеги тук в комисията ни искам да кажа, че ние много се изненадахме, като чухме, че има такова свиване на бюджета. Може ли да ни кажете нещо повече за това какво се е случило в съвета? Защото това осложнява живота много на този проект, на тази програма и също така успех, късмет, не е лесно да бъдеш председател на съвета. Вашите 6 месеца са малко по-кратки, защото има и лятна пауза. Госпожа Каякалс от Ал. Unique... Аз за втори път ще използвам невероятната възможност да говоря на естонски. Добре, дошла в нашата комисия, Урве. Моите въпроси са доста конкретни. На първо място услугите, допълнителните услуги, които съвета добави в досието, освен на кодекса за електронни комуникации. Означава ли това, че въвеждаме свръхрегулация в една област, която ни е необходим по-скоро традиционния гъвкав подход за телекомуникациите. Други ми въпрос е за свободното движение на данни и е, ограниченията за локализация в някои държави членки. Какво е вашето гледище по повод на идеята на държавите членки да запазят данните пред тях. Дали е добра идея да се отменят тези ограничения? Следващия ми въпрос е за задните врати и кодирането, инкрипцията. Всеки път, когато го говорим за тероризъм, възникват тези въпроси и за обиколните пътища, в които могат да посредством които може да се влезне в нашите бази данни. Какви са вашите гледаща по този въпрос? Благодаря. Благодаря много, госпожо. Колегата Райнхард Бодиков от името на Зелените. Благодаря. Добре дошла на госпожа министъра. Три въпроса от моя страна. Връзката между цифровизацията и е, енергетиката вече се, беше спомената и в продължение на тази идея искам да коментирате по-широката връзка между цифровизацията и е, екологичната ефективност и кръговата економика. Как са взаимосвързани тези полета и какво ще се опитате да направите отвъд енергетиката, за да способствате за тази взаимосвързаност между различните измерение. На второ място, може ли оценка? Явно има някакво състезание между е, цифровизацията, в областта на цифровизацията между различните региони в е, света. Какво, как ви се струва на вас по повод на това усещане за неотложност? Как трябва да реагираме, за да имаме е, промишленост, която ориентирана към бъдещето, достатъчно на време или ще изпаднем от борда, ако не напредваме достатъчно бързо. На трето място реципрочността. В това състезание, за което говорих, има и някаква конкуренция между видовете регулаторни мерки. Не всички региони следват една и съща политика по регламентиране. Трябва ли да настояваме за реципрочност, за ответност, особено що се отнася, да речем, за локализацията на данните. Някои органи настояват на това. Явно, че, че ние не сме за. Но как да се справим с този въпрос? I'm not too fast because Madame should prepare something. Не бързам да дам думата на госпожа министъра, защото все пак и тя трябва да се подготви след тези двуминутни три въпроса. Но сега преминаваме всъщност към едноминутните изказвания. Господин Каринш? Не. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. И добре дошла на госпожа министъра. И аз също ви пожелавам успех по време на председателството и във вашия пост като министър. Хубаво е да има амбициозна програма, ние действително можем да а, окажем подкрепа. Няколко въпрос от моя страна. Един въпрос, който не споменахте, но важен за вашата държава, а, област, в която вашата държава води и можем да се получим, а, електронната търговия. Въпросът ми е. Планирате ли да покажете на другите държави членки как вие действате и евентуално да им покажете как да ви последват? На второ място. Вие споменахте киберсигурността че трябва да има по-сериозен мандат. Планирате ли други области в тази, е, други дейности в тази област, също така и космическото пространство? Приветстваме този елемент, но какво планирате? Галилео и Коперник споменахте вие, но какво конкретно визирате, що се отнася до инициативите в това отношение? Благодаря. Сега господин Бони. Благодаря много успех. Естествено се надяваме, че естонското председателство ще вдъхне нужния, нужното ускорение на цифровите дейности в Европа. Следващо място. Как не само да се започне с цифровизацията, но как да се завършат и с нужните гъвкавости в тази област. Също така, на второ място въпрос за свободното движение на данните, но от различна гледна точка. Естонското правителство представи своята декларация цифрово общество в областта на здравеопазването. Много вдъхновяваща идея. Как ще започнете общата работа на държавите членки в този дневен ред? И да се присъедините към усилията на комисията, евентуално през есента, с и тяхното съобщение в областта на електронното здравеопазване. Благодаря. Благодаря. Чудесни преводачи имаме, затова и аз ще използвам родния си език. Благодаря на всички, които задаваха въпроси, които направиха предложения или някакви бележки. Надявам се да не пропусна никого и да успея да отговоря на всички. Съгласна съм с колегата Кастил Вера само мога да клатя утвърдително глава. Наистина ние работим заедно, гледаме напред заедно и се надяваме да постигнем тези цели. Като цяло, когато говорим за връзки, всички знаем какво означава добрата достъпност на данните, добра бежична връзка, какво означава. Не можем да говорим за свободно движение на данните и цифровото общество, без да говорим за свързаност. Трябва да има добра свързаност. Всички географски региони, те трябва да са покрити и трябва да има добро качество на свързаността, за да може данните бързо да се движат, дори когато са в голям обем. въпроса на господин Сориньо и инициативата Wi-Fi for You. Добра инициатива е това. Изчакваме окончателното одобрение на предложението от двата са законодателя и искаме да работим усилено по тази тема по време на есенните месеци. Кодекса за електронни комуникации. Много важен пакет. Една от основните теми за министрите на електро и далекосъобщенията и през юни това споразумение, което постигнахме в съвета е нужната основа да продължим напред. А що се отнася до БЕРЕК, органа за европейските регулатори в областта на електронните съобщения, първо със съвета трябва да определим какви ще са задачите, какви са в момента и да преценим кои от тях трябва да бъдат обхванати в регламента за Берек в бъдеще. Що се отнася до космическото пространство, Естония възнамерява през декември да организира заседание на всички министри в областта на космическото пространство и да обсъди етапа на който сме стигнали по повод на стратегията за космическото пространство. Вече една година от нейното продължение ще трябва да е минало до тогава и трябва да анализираме какво сме постигнали. Като цяло отношението е, че трябва да продължим с Коперник, но за това ще са необходими допълнителни финансови средства. Няма как без тях да продължим. И искаме да се концентрираме върху космическите данни и да могат да ги достъпват нашите предприятия, но дори и малките и средни предприятия. Всички в Европейския съюз трябва да могат да се възползват от този род данни. И Естония има много опит в цифровия свят. Искаме да направим всичко най- всичко, на което сме способни, за да предоставим данните на стопанската общност. Това има значение също така, когато говорим за конкурентоспособността на Европейския съюз. Можем да подобрим а, нашата конкурентоспособност, ако могат свободно се движат данните, ако държавите членки се цифровизират и съответно могат да си сътрудничат много по-добре и много по-ефикасно. всъщност имаме и друг начин. Трябва да използваме данните си по-добре и да анализираме какво можем да направим по-добре в бъдеще. Въпросът е на госпожа Калас. Само да си намеря въпросите в моите листа, всичко си записах тук. Благодаря. Ето ги въпросите на госпожа Калас. Първия беше за това дали не свръхрегулираме предприятията в областта на информационните технологии. Много добра среда имаме за развитие на такива допълнителни услуги и наистина не трябва да ги регулираме прекомерно. По време на Малтийското председателство говорихме как ако има подобни услуги, трябва те да се ползват с едни и същи правила, да има съответност и легални и правни гаранции за всички участници на пазара. директивата за съдържанието и другите юридически актове трябва да съдържат едни и същи изисквания. Криптирането. Към момента не очакваме а, някакви предложения за в тази област. Имаше и някои въпроси, които е, засегнаха киберсигурността през пролета на 2018 трябва да са в сила всички директиви и Европейската комисия обеща да предложи нова стратегия до септември месец. Стратегията, която е в сила днес, е само на 4-5 6 години, всъщност не е чак толкова стара, но а, развитията в областта на киберпространството са много бързи и всъщност е малко остаряла. Трябва да я актуализираме и е важно всички държави членки да гледат сериозно на този процес на актуализация и така всички директиви да са актуализирани и в сила. По време на последната кибератака всички предприятия, които страдаха, бяха международни предприятия и няма значение, че киберсигурността е на високо равнище в Естония, при положение, че на други места не е и government. Много важна тема за Естония. Много сме постигнали. И ако не се лъжа, през ноември ще организираме конференция на високо равнище за а, административното управление, за управлението и там ще приемам декларация за това какво да правим от тук нататък, как да се разпространят принципите на електронното управление в Европа и да наложим принципа за а, събиране на данните само веднъж. Един от най-важните принципи в това отношение. Един набор от данни да се подава само веднъж. По следващата тема искам да кажа, че ще направим всичко възможно да използваме напълно бюджета и да постигнем максимален резултат за програмата. Свободното движение на данни също беше тема засегната от няколко от вас. Ние ще направим всичко възможно да работим усилено по, този, по това досие, чакаме предложението на Европейската комисия през декември. Ще организираме политическо обсъждане на тази тема. Надявам се, че всички получиха отговор на своя въпрос. Винаги се радвам да съм сред вас. Надявам се и вие да дойдете в Естония. 50 различни конференции. Планираме по цифрови теми, теми от цифровия свят. Това е много важна тема в Естония. Тя не се ограничава, не ограничава само в а, а, моята област. Като министър тя е важна за всички министри. И а, ако може а, уважаемите членове на Европейския парламент да участват в нашите събития, те, то ще постигнем още повече с тях. Благодаря много. Е, отговорихте на много въпроси. Няма как да се отговори на всички въпроси в пълни подробности е, на нашите заседания, тъй като времето обикновено е доста ограничено, но за нас най-важното е да вземете предвид нашите въпроси и да ги вземете със себе си в Талин и да помислите по тези въпроси, дори, ако не, дори да не сте имали възможност да отговорите на въпросите тук и да имате предвид нашите очаквания. Благодаря ви много и за уводните думи, и за отговора на зададените въпроси. И ви пожелавам успех през следващата половин година. Благодаря. Благодаря. За мен това беше отлична възможност и а, голяма чест. Благодаря ви, че бяхте тук. Благодаря ви, че е, зададохте толкова добри въпроси и направихте коментари. Надявам се, че скоро ще се видим в Талин. И ви пожелавам приятна лятна вакансия на парламента. Благодаря. Колеги, на заседанията на нашата комисия във връзка с очакването на колегата Ренхот. на заседанията на нашата комисия не винаги може да бъде отговорено в подробности на всички въпроси, но въпросите са записани и е важно те да се имат предвид и да се запомнят иначе аз. Не, не правя е, по никакъв начин коментар против вашия въпрос. Напротив, много е, е, е полезно да се задават такива въпроси и по никакъв начин не трябва да ги избягвате, дори да са прекалено подробни. Благодаря ви много за специалното внимание, което обръща на тези теми. А сега, госпожа Мелис Репс, министр на образованието и научните изследвания. Това са теми, които попадат под нашите правомощия. Научните изследвания, космоса. Госпожа Репс не отговаря за темата иновации, но все пак, според нас тези две теми са напълно свързани, научно-развойната дейности и иновациите, така че не се изненадвайте, госпожа Ревс, ако част от въпросите са свързани с иновациите, защото тези две теми не могат да бъдат толкова лесно раз, разделени една от друга. Може би бихте могли да предадете тези въпроси към другите министри от вашето правителство, които се занимават с темата. Много важно да говорим за триъгълника на познанието. Иновации, познания и научни изследвания. И така, Хоризонт 2020 година и девета рамкова програма. Това са най-интересните теми образованието също, въпреки че нямаме компетенции в тази област, но то не може да се отдели от научните изследвания. Заповядайте. Благодаря ви много, господин Бузик. Много се радвам, че имахме възможност да се срещнем с вас преди това. Уважаеми колеги от Европейски парламент, за мен е голяма чест да съм тук. Знам, че имаме сравнително малко време. Ще поговорим накратко първо за нашите приоритети като председателство на съвета. И а, за нас също е важно да, да си създадем представа за вашите очаквани идеи. Днес имах възможност да се срещна а, и в по-неформален план с а, много от членовете на парламента и за мен това беше изключително полезно. Благодаря ви за проведените дискусии по Хоризонт 2020 година, както и другите ни приоритети като председателство. Разглеждаме нещата много внимателно и виждам, че вие ги следите много внимателно. Естония за първи път е председател и е, това е страна, в която населението е за Европейския съюз, така че може би на нас не е по-лесно да е, настояваме за обединен подход, за общо разбиране за това е, каква е най-добрата посока за Европейския съюз. В научната дейност това е особено важна тема, тъй като има изключително голяма конкуренция. И Европейския съюз като общо полезностни научни изследвания може да добави много. Нека да изложа някои от нашите приоритети. И очаквам да ги обсъдим и в по-големи подробности чрез вашите въпроси. Естонското председателство се намира на важен етап. Започваме преговорите за е, преговорите на бюджета, за бюджета след 2020 година и бъдещето на Европа като цяло. Много от нашите действия се съсредоточават именно е, върху тази тема. Основната ни политическа цел е да се сложи да се ограничи песимизмът и да се намери някакъв начин по-добре да се обедини Европа, и в тази връзка научната дейност и сътрудничеството за иновации са от огромно значение. Ще вземем предвид междинната оценка на програмата Хоризонт 2020 година. Остават и още три години, но обсъждането на бъдещата програма вече започна. Тя се обсъжда и в Европейския парламент. Наскоро беше публикуван и е, доклад на заинтересованите страни, доклада ЛАМИ. И във връзка с средносрочния преглед за, на Хоризонт 2020 година, вашия доклад е, беше изключително е, подробен, за което съм благодарна. Целта е да постигнем обща позиция по много въпроси и е, се опитваме да ги подредим по приоритетност. Що се отнася до миналата седмица, имахме възможност да присъстваме на, конкурен... на конференция на която присъстваха депутати от Европейския парламент също. И говорихме за бъдещето след 2020 година и за сътрудничеството за иновации и научните изследвания. Ясно е, че няма как да се разделят иновациите от научните изследвания. и взема предвид резултатите от средносрочния преглед и доклада ЛАМИ, в който се подчертава, че научната дейност няма също така как да се извършва без съответното образование. И това е напълно вярно. И най-добре е да се занимаваме само с една страна на дейността. Що се отнася до постигането на отлични и научни постижения, и това се основава на специални мерки в образованието. Що се отнася дебата за бъдещето на Европейския съюз, трябва по-добре да обосноваваме защо Европейския съюз трябва да инвестира в научна дейност и иновации. Защото до сега изглежда не са предлагани достатъчно добри обосновки. А, ние имаме много силни аргументи в тази област и темата за нашето председателство е приоритетна и трябва да преведем натрупаните познания в, на езика на конкретните убедителни аргументи. Трябват ни по-добри разказвачи на истории за постиженията на науката в Европа. В Естония имахме проект Електронна Естония. Само, че тя нямаше да, той нямаше да постигне успех, ако не се занимаваха активно години наред на хора, работещи в областта на научните изследвания. Трудно е обаче да се измери точното въздействие на академичните институции в една страна. Паскал Лами заяви миналата година, че трябва да се увеличат средствата за научна дейност и иновации, не само за да сме любезни към учените, а за да се запази идентичността на Европа, да се запази конкурентното предимство на Европа в тази област, да се създадат възможности за връзка между хората, за вдъхновение за работа и да не се е, забравя огромното значение на фундаменталните изследвания за бъдещето на Европа. Тъжната действителност е, че Европа е много далече от е, постигането на целта и 3% от БВП да отива за научни изследвания и иновации. Е, за сега се постига 2,3 е, от процента. Е, така че е, и то голяма част идва от европейски средства. За следващата рамкова програма съвета трябва да излезе с твърда позиция за това как може да се направи така, че програмата да има сериозно въздействие. Докладът ЛАМИ и докладът на Европейски парламент предоставят добра основа за обсъжданията в съвета нашите цели трябва да, са, да се рационализират инвестициите в научна дейност в Европейския съюз. И тъй като бъдещата девета рамкова програма ще има огромно значение, трябва да се занимаем с увеличаването на отвореността и взаимосвързаността на партньорствата за е, научни изследвания и иновации. Темата е засегната и в междинния преглед на Хоризонт 2020 година. 25% от общата програма на Хоризонт 2020 година отива за партньорски партньорстви центрове за научни, на центрове за научни изследвания. А тази година близо 60. минималната цел трябва да е да се съкратят с една трета схемите за финансиране на научни изследвания и иновации, да няма толкова много имена на програми, да има възможност за по-голяма връзка и отвореност между проектите и да могат да бъдат насърчени новонавлизащи научни институции. Всичко това трябва да се вземе предвид за следващата рамкова програма. И накрая Нека да ви поканя на конференцията на нашето председателство за отличните постижения в научната сфера на 12 октомври в Талин. Ще има дебат на високо равнище за начините, по които може да се увеличат до максимум въздействието и е, стойността на научните изследвания в Европа е, нашето председателство възнамерява да положи усилия за възможно най-добро сътрудничество с Европейския парламент, както и, е, и, и сътрудничеството между европейските институции, както и сътрудничеството с образователните и следователски институции е от огромно значение за бъдещето на Европа. Благодаря. Много ви благодаря. Всичко беше изключително интересно и важно за нас. Господин Хелер от името на НП. Добре дошла в парламента, госпожо министър. А, наистина много добре се подготвихте за председателството. Говорихте с нас. Много е хубаво това, че малка държава се подготвя за председателство по такъв брилянтен начин. Case, И особено цифровизацията. Дори се представяте по-добре от по-големи държави членки. Да, ще бъда директен. Решението за бюджета се очаква. Говоря за доклада Лами но сме изправени през 2020 година и като че изобщо не постигаме 3 цел. Има причини за това. Вие споменахте, че бюджетът е малка част. Не става дума за бюджета на държавите членки. Там има урязвания. Но Но, независимо от всичко това, в крайна сметка става дума за пари. До каква степен вашето председателство ще подкрепи амбициите на парламента, предложението за бюджета 120 милиарда евро, доста скромно. Скромно в смисъл, че докладът Лами показва, че трябва с 150 милиарда годишно да повишим разплащанията си. Сравнявам го с Азия, с Северна Америка и други пазари, където и Китай, и други азиатски страни, и САЩ до известна степен, които увеличават бюджетите си, докато нашият бюджет е доста сравнително скромен. Тоест, ще подкрепите ли по-амбициозно предложение, което може да дойде от Европейската комисия? Три цифрена сума за бюджета и това е отлична програма, но няма новаторство. Ще има конференция през септември. Ще се радвам, ако вашето председателство говори по този въпрос и да управлява малко очаквания, така че как да се преодолее пропаста, но и да се продължи в тази е, посока. Искам да чуя нещо повече. Благодаря ви и аз. От името на социалиста госпожа Либецка. Много се радвам да се видим отново, госпожо министър. Сутринта се видяхме, като обсъждахме образованието. Сега ще се съсредоточа върху три въпроса. Първият ми въпрос е са вашите идеи и какви действия възмерявате да предприемете в контекста на новата рамкова програма, за да намалите териториалната ограниченост на бенефициарите на Хоризонт 2020 година. 60% от средствата до момента са отишли в 4 страни. Това имам предвид под териториален дисбаланс и това е огромен проблем. Огромен проблем е, с който трябва да се занимаем споменахте, че трябва да се подсилят партньорствата и точно това ме интересува, как възнамерявате да го направите. Още един въпрос имам. Ще изберете ли предложението на Европейския парламент патента за отлично качество да бъде удължен и да не забравяте отличните проекти, които не са финансирани защото нямаше достатъчно финансиране. Последния ми въпрос в контекста на казаното от преждеговорившите не трябва ли да се постигне синергия между научно-изследователската дейност в новите рамкови програми или програмата Хоризонт и средствата, които даваме за отбрана. Имаме нужда от базови научно-изследователска работа там, а без няма как да се спрат тези а... Благодаря, господин Тушиновски. От екаре. Благодаря. Наистина научно-изследователската дейност е много важна, защото така допринасяме за бъдещето. Научно-изследователската дейност е важна, нищо, че веднага не се появяват а, резултатите. Важно обаче да се спомене Хоризонт 2020 и Брексит в този контекст. Връзката между двете. Знаете, че в Обединеното кралство имаше много средства в университетите за научно-изследователска дейност. Сега Хоризонт 2020 ще приключи. Трябва да разберем какво ще се случи при Брексит. Не само чисто финансово, но и що се отнася до приноса на Обединеното кралство към научно дейност, как да се подготвим за Брексит. Знам, че преговорите за излизането на Великобритания въобще не са стигнали до изследователската дейност. Зная го това, но това трябва да стане скоро. А, Надявам се да имаме дружелюбна раздяла с Великобритания и се надявам научно-изследователската ни връзки с Великобритания да си останат същите. Надявам се всичко да е много мирно и дружелюбно, защото Обединеното кралство. Благодаря ви и успех председателството. Благодаря. Госпожа Кая Калас от Алде и Естония, което е дори по-важно днес. Да, благодаря. Отново ще задам въпрос на естонски. Имам два въпроса. Първият ми въпрос Има отлични програми за финансиране на научно-изследователска дейност, наука, но това, което няма, всъщност са връзки между отделните програми. Всички тези програми са изолирани една от друга, отделни са. Моят въпрос е свързан с последния въпрос, има ли естонското председателство план да увеличи синергията между отделните програми? След това ще питам за роботиката и изкуственият интелект. Възнамерява ли Естония да анализира финансовата рамка на роботиката и науката и сферата изобщо на изкуствения интелект. Служен Турмес от името на Зелените. Благодаря ви. Не знам дали има такова нещо на естонски, нарича се бял слон. Това е въпрос за няколко милиарда. Имаме един проект, Uh, става дума за един проект, който закъснява и някакси не, е не му е сега мястото. Ще има урязване на бюджета два а, проекта за а, ядрено сливане в Обединеното кралство. Говорим за рентабилност и единственият въпрос, по който наистина може да кажем Имаме големи надежди, не се реализираха, сега това се прекратява, парите се вземат и тези 200 хиляди човека, които са... 2000 човека, които са интелигентни, един от най-интелигентните на света, да ги направим нещо да направят. Мисля, че трябва да се насочите към това, което наричам бял слон. След това връзката между индустриалната политика и новаторството. Китай е добре организиран играч. Те ни изпревариха за 3-4 години в фотосоларните е, промишленост. Защо? Защото не можем да намерим 500, 800, 1 милиард да инвестираме в най-добрата технология, слънчевата енергия. Имаме банки, които не искат да рискуват, нямаме достатъчно рисков капитал който е, да отиде в следващото поколение слънчева енергия, макар че водим всички научно-изследователски трудове от високо качество идват от Европа, а не можем от наука да стигнем до индустрия. Същото се отнася до батериите и акумулаторите. Така че полагаме усилия, а накрая ще загубим. Ще загубим, Азия ще ни победи това няма да е хубава история. Аз съм оптимист, сутрин ставам с оптимизъм, но понякога трябва да разберем и къде са нашите слабости. Така, рисков капитал значи и малко дразновение, малко храброст, за да стигне това до практика. Thank you very much, colleague. all, um... На първо място, уважаеми членове на Европейския парламент, много се радвам, че мислим сходно. Ние също много се притесняваме от това, че има дискусии по посока на конкурентоспособността, това, което каза господин Турмес, Азия, не само Китай, изобщо цяла Азия се движи. Имаме Корея, има Индия, която има, се движи много бързо. И САЩ, разбира се, с които обичайно се конкурираме. Говорим по въпроса. И сме реалисти Виждаме, че сме все пак 27-28 държави членки. Има различни интереси и различни възможности в отделните държави. но губим конкурентното предимство, което иначе имаме. Имаме учени, те са свободни, те новаторстват, те са автономни. Във всички наши програми а, ние не бива да забравяме нашето предимство. Това е базовата научно-изследователска дейност. Тоест, хората могат да вършат много работа и не е нужно някой да ги насочва. И могат да направят много и в дългосрочен план. В същото време искаме да имаме тясно сътрудничество с научно-изследователската дейност и по-практически постижения. Затова един от приоритетите ни е такъв. Първо искаме рационализация на случващото се, това, което бе споменато от госпожа Любецка. Трябва да покажем, че можем в тази голяма гора да се движим. Има различни програми, Кая е, Калас го спомена, има различни програми, има различни партньорства. И на първо място трябва да изчистим нещата, да видим какво може да бъде рационализирано. Една трета е много амбициозно, но така или иначе такава е нашата цел. Що се отнася до способността на второ място не, всъщност всичко, което казахте тук в парламента и това, което е свързано и с това, което други вършат, а то е повече финанси. Всички го споменахте. Става дума и за националното ниво, но става дума и за европейското. Каза го господин Елер. Той ни попита колко сме амбициозни. Ние на ниво съвет започваме да водим тези дискусии. Всички, които отговарят за научно-изследователска дейност и хората, които говорят по темата, са съгласни, че несъмнено трябва да бъдем по-амбициозни от преди в тази дейност. Въпросът е обаче, че трябва да имаме и следващия аргумент, и то е да покажем как всъщност научно-изследователската дейност и новаторството всъщност са от полза за економиката. Ето това се губи понякога, т.е сядаме с учените, с изследователите, с хората от университетите и се разбираме. Сега се опитваме все повече политици да каним, за да покажем какво може да се постигне на министрите на економиката, на финансите. Сега към по-амбициозните предложения 120 или двойно повече. Разчитаме на вас. Европейският парламент винаги е бил един от големите играчи в а, насърчаването на това развитие. Много ранен етап е това, но се опитваме да бъдем амбициозни. Това, което споменахте тук, на Тошеновски. И господин Тошеновски го спомена Брексит. И той е обект на нашата загриженост. Много рано, не знаем реално какво а, се случва. Опасяваме се, че и Венето кралство не знаят точно къде стоят, къде ще стигнат преговорите, но що се отнася до научните изследвания, това, за което аз говарям, ако имам предвид младите, преподавателите, професорите, те също много се притесняват в Обединеното кралство. От всички страни се притесняваме да не изгубим тази полза от е, взаимния обмен. Схемите за мобилност, които работят. Няма как да кажем тук да сме стигнали, но ако всички страни от политическа гледна точка имат една и съща цел, ще намерим начин. Съм убеден аз. финансовите схеми в бъдеще. Тук къде може да стигнем? Много добра изходна точка имаме, добри доводи, добри междинни доклади, на които може да стъпим и предложения, които показваме, че сме си свършили работата, сме си написали домашното и е, знаем как можем да намерим по-добри съчетания, как да рационализираме, как да има добър ефект върху економиката. А също как да се съчетаят различните програми заедно. Ако разгледате инициативите като тази за Европейския инновационен съвет или различните синергии, предложенията за структурните фондове, как можем, например, да използваме структурните и други фондове и да ги насочим към научни изследвания. Тези синергии всъщност ще донесат повече средства за научни изследвания. Както знаете, господе, господин Елер, от години ви отговаряте за тези теми. Има предложения, включително за селското стопанство, които могат да се ориентират малко повече към научните изследвания. И сега тази спорна дискусия за отбраната, ние стъпваме на същите доводи, че това не е за сметка на гражданските фондове. По същия начин разсъждаваме и ние. От една страна стремежа към уси, е, отличие, от друга страна разширяването на ползите. Естония се грижи и за двете. И също въпрос, който ни вълнува и ще вземем преди по време на председателството, за да предприемем нужните стъпки. И вашия доклад, и докладът Лами дава много добри идеи за това какво можем да осъществим в областта на структурните и други фандове, но и всички други предложения. Позата за нас като председателство в областта на научните изследвания е, че наистина имаме много добра основа за обсъждане, добри доклади, добри анализи и сега можем да видим какъв вид сътрудничество и партньорства – включително с частния сектор, научните среди. Какъв компромис можем да намерим до края нашето председателство, за да постигнем нужното в тази област? Благодаря много. Thank you very much, madam, for all your answers. Uh, we hope that uh, all Надяваме се, че всички наши въпроси и бележки ще ви помагат по време на председателството. Ще ги вземете предвид водейки нашия Европейски съюз от позицията на председатели на съвета. Благодаря ви за изказването. Благодаря ви от Европейския парламент, от името на Европейския парламент. Ние сме готови за чудесно сътрудничество, така както вие предложихте в началото на вашето изказване. Благодаря. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, European Union Agency for the И така, уважаеми колеги, Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия, е преработен текст, 14 та точка. Нашия докладчик, колегата Мортен Елвик Петерсен, също а, като част от а, същия пакет, а, пакет за енергетиката, готов да обсъди с нас новите задачи за а, агенцията. В своя проекто доклад докладчика е получил 36 изменения, особено тези в областта на а, укрепването на агенцията. Основна задача на докладчика ни беше това, общо казано. И сега, уважаеми колега, заповядайте с начално изказване преди нашата дискусия. Благодаря, господин председател. Нека започна с благодарности на докладчиците в Сянка. Технически е сложно това да си е. Организирахме семинар, за да получим повече информация за спецификата на предложението. Беше много полезен за всички нас да чуем различните страни, които дебатираха по предложението. Нужен ни е един вътрешен пазар за енергетика, големи ползи ще има за потребителите и предприятията, както и за планетата. Комисията изчислява, че по този начин ще се спечелят 7,5 милиарда евро годишно. Гигантска сума е това. Но истината е, че нямаме вътрешен пазар за енергетика и всъщност дори не успяваме да се възползваме от лесните резултати, които да се отразят на потребителите и цените за потребители. В момента енергетиката не може да стигне до там, където са високи цените. Много рядко има енергетика, която да минава през границите. Пример от моята държава, взаимосвързаността между Германия и Дания често се блокира и това води до поне 40 милиона евро И ние стоим пред същите предизвикателства и за в бъдеще. Това може да се избегне и да имаме ползи а, посредством осъществяването на реформи. В нашата комисия често казваме, че искаме да работи пазара. Но ако за да заработи пазара ни трябва някаква регулация, и заедно с ЕНИСА и другите агенции ние разработим нужните кодекси, това ще помогне. Но трябва агенцията да бъде укрепена, за да получава нужната информация, което е важно за успеха на всяка една реформа, както и тук. Трябва да продължим да настояваме за важността на субсидиарността и да направим така, че решенията се взимат на съответното ниво. Ето за това ни трябва повече регионално сътрудничество. Без него държавите членки и националните оператори на електропреносни мрежи е, трябва да се справят саме, сами и много обсъждахме ние регионалните оперативни центрове, е, това, че те ще влияят негативно на операциите, на сътрудничеството, но моля ви, колеги, прочетете комисията, прочетете и предложението на комисията и доклада. Има много неясноти в това досие. Искам да обсъждаме достатъчно ясно и отворено, за да избегнем каквито да било недоразумения. И така, агенцията, правомощията на директора, важно е той да има по-добри правомощия, така че той да изисква от регионалните центрове да препращат към агенцията предложение за решение, в случай, че те се отразяват на единия а, вътрешен енергиен пазар. Знаем, че агенцията в момента има ограничен ресурс, много по-малък от необходимия. Така че, според мен, една добре функционираща Европейска агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия трябва да има възможност да таксува, да има такси за някои от услугите си. Също така административния е, съвет, е, борт на, на агенцията трябва да функционира от техническа, не политическа гледна точка. Не трябва да има блокажи е, и с това ще се справим, ако има нужните споразумения между регионалните центрове, според мен този въпрос ще се реши с гласуване с просто мнозинство, но съм готов да обсъдя това с колегите. Смятам, че всичко това ще поведе агенцията в правилната посока, ще бъде стъпка напред към постигнато на реален вътрешен пазар и това е една от областите, в които ние като политици би трябвало да постигнем резултатите, които сме обещали на европейските граждани именно това е областта, в която европейците трябва да очакват своите политици да постигнат резултати и затова нека го направим. Господин председател, с нетърпение чакам да чуя коментарите на другите докладчици в сянка и да продължим добрата работа и от тук за напред. Благодаря. Благодаря много за доклада, за изказването в началото на нашето обсъждане. Ако ми позволите, колегата Поха, който а, представлява социални, социалисти демократи. Няма ли първо НП да се изкажат? Господин Поша пита. Поха, извинявайте. уважаеми господин председател, уважаеми Мортен, колеги, в началото искам да благодаря на Мортен за сътрудничеството и за доклада. А, на две нива може да разглеждаме преработения текст. От една страна имаме повече промощия за агенцията по някои въпроси, свързани с трансграничното сътрудничество и също така функционирането на отдалните органи. Аз съм убеден, че ни трябва силна агенция с много добри правомощия, с а, приложими задачи, така че да има ползи за гражданите. Не става въпрос за правомощия и задачи за агенцията, но също така и за ресурсите, които са необходими за функциониране на агенцията. Важно е агенцията да има такива правомощия, които позволяват да мониторира вътрешния пазар, но също така и правомощия за вземане на решения, така че да се покрият различните пропуски в законодателството и също така да има приложими решения за правно обвързващи решенията на агенцията, както и дейност на а, всякъде в а, Европа. И смятам, че агенцията би следвало да има възможност да налага на а, глоби и санкции и съобразяване с нейните решения на националните органи. също така агенцията би следвало да има възможност да глобявява при не спазване на решение. И така агенцията ще отговори на нуждите на пазара. Три основни проблема трябва да обсъдим. Ограничени са ресурсите, промени в практиките по гласуване, на регулаторите и предложението на комисията да се премахне задължението за членовете на борда да не спазват политически инструкции. По първи въпрос – липсата на финансови и човешки ресурси. Поради това агенцията трябва да има възможност да иска заплащане за услугите си, да въвежда такси. На второ място – гласуването в борда трябва да има просто а не две трети, но И що се отнася до третия въпрос, не спазването на политически насоки, това е много ключов момент за постиженията на агенцията и не на последно място смятам, че прозрачността и отчетността трябва да бъдат увеличени и за агенцията и за националните регулаторни органи. Благодаря. Следва господин Тушановски. А, той замества господин Хенкъл, който е докладчик в сянка на ЕКАРЕ. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Náš stínový Благодаря, господин председател. Nemůže zúčastnit, ale požádám mě, abych prezent... Нашият докладчик Сянка нямаше как да присъства. За това ще се изкажа аз от него име. Той има изключително положително мнение за това предложение на комисията и докладчикът е засилил предложението дори с изменение номер 5, което е много добре дошло. Има задължителни е, правила за е, участниците в ЕНСО, за да се, спаз, за да, е, се спазват определени изисквания. Има изискване да се работи по, из, по предоставя данни по искане на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори и да се работи с прозрачност и почтеност на пазара на продажби на едро. Трябва да работим срещу монополите, за да се изпълни потенциалът на либерализирания пазар агенцията трябва да приема решения, които имат разграничен характер и ни трябва повече Европа и повече европейски надзор над енергийния пазар, за да може да има пълно спазване на съответните норми за сигурността на доставките, за конкурентоспособността и за справедливите цени на енергия. Това са задачи, които надхвърлят съществуващите способности на агенцията и за това нашия докладчик Сянка смята, че трябва да се увеличи бюджетът и да се предоставят повече човешки ресурси на тази агенция. Господин Турмес, благодаря, Ержи. Радвам се, че имахме възможност да участваме. Нека да ви разкажем каква е нашата позиция на, накратко. Според нас няма с, е, няма тясна връзка между Е, конкретни инвестиции и конкретна възвръщаемост. Има ситуации, в които с няколко милиона могат, може да се постигне възвръщаемост от, 7, от е, няколко стотин милион. Но, защото е, що се отнася до агенцията, основният въпрос тук е доверието. Аз а, смятам, че регионалните оперативни центрове трябва да функционират, защото тяхното име на английски ми напомня на омофон, който е включен в израза да разклатим лодката, да разлелем лодката. Е, има голямо напрежение между агенцията и регулаторите. Не винаги има достатъчно прозрачност. Има един въпрос, който трябва да си зададем. Аз съм за да се даде повече власт на агенцията, но също времено трябва да се проверят е, правилата за прозрачност е, на вътрешно ниво и дали отговаряте на международните европейски стандарти на организации. На второ място, а, а, трябва да се вземе прави позицията на заинтересованите лица. Ретроактивен контрол, защото това е в мандата на а, агенцията да е, да е против възобновяемите източници на енергия, сякаш някои от регулиращите органи е, все още си мисля, че земята, земята е плоска. Смятаме, е, че търговията е от полза, защото пазарът е най-добрият регулатор. Системата е, може да ползва 100% възобновяеми източници на енергия. И накрая последният последната тема, която е въпрос към комисията. Има още нещо тук, което е малко особено. Как се процедира? Има лобиращи организации. ЦЕА е такава организация. След това не е ясно как е, какви са отношенията между нея и националните регулатори. Мисля, че не е добра идея да има избори, при положение, че може да има само един ръководещ. И се объркват нещата. От една страна има официална официален орган на Европейския съюз, от друга страна имаме нещо като лоби. И така. Трябва а, да има един председател на едното и друг председател на другото. Да не се бъркат нещата. Благодаря. Господин Силикиоти от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на колегата Мортен за доброто сътрудничество до тук. За нашата политическа група, Обединената левица, нещата са ясни. АЦЕР не е Европейска агенция – това е платформа за сътрудничество между енергийните регулатори, не е реално агенции. Така че не трябва да участва в изработването на стратегия. Поне до сега Европейския съюз не успява да се справи с проблемите с доставките. Някои от регионите останаха изолирани. Трябва да се вземат предвид различните особености на различните държави. Предложението на комисията, подкрепено от колегата Петърсен, да се увеличат правомощията на АСЕР, Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, всъщност нарушават а, а, суверенитета в тази област на националните енергийни регулатори. Подкрепяме член 43. Съветът на Азер трябва да подобри стратегията за връзките с трети страни. Не, не може така. Не сме съгласни. Сътрудничество с трети страни трябва да е прецета на държавите членки. Азер, не е политически орган. Сам, и това трябва да е само спрямо трети страни, които са приели общностното право в областта на енергията и околната среда в контекста на споразумение с Европейския съюз. Така че не може да се дава възможност на АЦЕР да си решава произволно по толкова важни въпроси. Още няколко въпроса за регулаторния съвет на АЦЕР. Той функционира и е много важно да участват всички членове. Предлагаме изменение по член 23 за правилата за гласуване. Спомните си, по-рано трябваха две трети. Сега нещата се променят. Това предложение е опасно. И поставя под въпрос представителността на този орган. Всъщност така ще се върви против интересите на по-малките държави членки. Знам как се действа в такива ситуации. На този на това ниво на вземане на решение. Ще подадем съответните изменения. Благодаря. Благодаря от Европейската комисия, Генерална дирекция енергетика. Е, директор Борхард, който, както обикновено, се занимава с е, всички системите по пакета за е, електроенергията. Благодаря, господин председател. Да, извинявам се, че все аз говоря по тези теми. Председателят трябва да си сътрудничи. Приветствам е, предложението на господин Петърсен е, да подкрепя предложението на комисията, за което сме много благодарни. Също времено измененията, които са подадени, засилват е, някои от елементите на нашето предложение. Има обаче една точка, по която вашата амбиция е по-малка от нашата. Искам да ви обърна внимание на тази точка. Ще отчертая и темите, по които ви засилвате нашето предложение по-малко амбициозни сте, що се отнася до това, как трябва да се ангажира АЦЕР по вземането на решения за методологията на регионално равнище. На националните регулаторни органи се дава възможност да се договорят помежду си и в случаите, в които не се постигне договореност, решенията могат да се вземат на ниво АЦЕР. Такава е процедурата днес, обаче тя не е възможно най-ефективната и смят... затова сметнахме, че е добре регионалните решения да се прехвърлят директно към АЦЕР в съответната подкомисия, отговаряща за съответния регион. Но това е единствената тема, по която вие сте по-малко амбициозни от нас. По-важни са точките, по които засилвате предложението на комисията. И виждам, че има голяма подкрепа за тях. Първо финансирането, по което не сме включили текст в своето предложение. Атер може да иска такси, се казва. Да, това е една възможност, за да се засили финансирането на работата на АЦЕР. Но трябва да поработим по формулировката. Тя трябва ясно да отразява правилата за бюджета, както и правната рамка, в която действат агенциите като цяло. Мисля, че можем да намерим добра формулировка и е, мисля, че е възможно да се включат такива такси, дори в контекста на настоящата правна рамка за действието на агенцията. Още нещо, което ви е засилвате, давате нови правомощи на АЦЕЛ да изисква необходимата информация от ЕНЦО-Е. Това е важно, защото до тук имаме проблеми. операторите на преносни системи не са особено щедри при предоставянето на информация. Вие разширявате темата в доклада си, включвате и Енцо Газ само, че това е малко проблемно, защото ние в текста се занимаваме с електроенергията. А по-нататък ще се занимаем с газа. И всъщност ще вземем всички а, значими елементи от тази реформа и ще ги приложим и в областта на газа. Това не е критика, просто ви обръща внимание на това. Също така засилвате ролята на АЦЕР, що се отнася до гарантирането на спазване на изискванията. Първо казвате, че националните регулаторни органи трябва да спазват решенията на АЦЕР. Добре. Обаче след това в изменение пето е, казвате, че може да има задължително приложими решения на АЦЕР, за да се гарантира спазването на законодателните текстове. Моят въпрос към вас е не е ли това изключителна роля на комисията като пазител на европейското право? Не е ли прекалено да се дава на агенцията задължение, свързано с прилагането на европейските правни норми? След това по-силния регулаторен надзор на регионалните оперативни центрове, които обаче аз от тази сутрин предпочитам да наричам регионални координационни центрове, както предложи господин Каринс. Но това е логично, ако искате да действат добре тези центрове, трябва да има редовен надзор. Следим нещата, има определени съображения, които се излагат против идеята за, реги... за регионалните оперативни центрове, но те ще изчезнат, ако въведем съответния надзор. Важни са тези органи за е, регионално сътрудничество. И последно, във връзка с зададения въпрос от господин Турмес за избора на председателя на съвета на регулаторите, както и председателя на СЕА, която, която на практика е частна организация. Вече сме казали каква е нашата позиция по втората тема. На, по-настоящен председателят има един и същи човек. Комисията заявява, че не приема процедурата за изборите така, както е предвидена. А именно първо да се назначи председателят на СЕА и после автоматично той да се прехвърли като председател на съвет на регулаторите. Това нарушава всички процедурни правила за избиране на член на съвета на регулаторите. Ако това стане, ще се противопоставим на резултатите от изборите. Съгласна съм с вас, господин Турмес, най-добре би било да има различни е, хора на този пост, но това не можем да го наложим но най-малкото можем да наложим е, избирането на председателя на съвета на регулаторите да бъде направено предварително е, от, от е, списък от определени кандидати и след това сега да действа както си реши за най-добре. За нас това е правилният подход и правилният ред на провеждане на процедурите. И ако това не стане, ще се възпротивим. Благодаря ви, господин директор. Благодаря за разясненията. Важна е позицията на Европейската комисия. А сега бих искал да дам думата на докладчика Петърсен за последни коментари. Благодаря ви. Аз сега ще благодаря на колегите за всичко, което казаха. Гледам оптимистично на възможностите си. Имаме мнозинство и мисля, че това ще е и целта. Когато работим по този пакет, е нужно да има мнозинство, за да можем да стигнем до преговори с съвета а, с една силна позиция. На колегата Поке, благодаря за това, което казахте. Е, мисля, че имаме общи позиции. Искам да благодаря на господин Тушеновски от името на Хенкел от ЕКАРЕ от това, че ни подкрепят and, and gives me... Uh... Това е много полезно и дава възможност за нови резултати. Uh, uh, господин Сирикиотис, благодаря ви за бележките. Наистина ще се опитаме да го направим и а, се надявам да стигнем до а, ясно положение. Сега отказвам, заказаното от комисията. И ме дразни, когато комисията казва, че не сме толкова амбициозни, колкото Европейската комисия. Нека да видим какво ще стане. Сега, ще се отнася до правните подробности, със сигурност трябва да се спазва правното основание, за да сме сигурни, че това е направено по правилен начин. Това, което казахте, ме удовлетворява. Нещата трябва да сработят нужно е да има добро правно основание. Имаме график. Средата на септември са измененията, така че през лятната почивка колегите могат да се вдъхновят, когато си почиват и да се върнат с нови сили през септември, с нови изменения. И аз гледам оптимистично. Благодаря. Thank you, colleague. Благодаря. Ще видим колко амбициозен съвета е накрая. Това още не е ясно. Докъде искат да стигнат те? И сега, крайен срок за изменения, 14 септември 2017, по обяд. Много ви благодаря. Докладчика, благодаря на докладчиците в Сянка и колегите, които участват в дискусията, както и на представителя на Европейската комисия – и най-вече на директора. Благодаря, колеги. Създаване на биоиндустриални съвместни предприятия, публично-частни партньорства по член 187 консултации. За това всъщност това е само консултация. Но целта на това съвместно предприятие е да събере всички заинтересовани страни и Европа да стане конкурентна, способна в биотехнологичното производство. Прочетах ви го, защото бе написано в регламента. В началото докладчикът през 14-та година е бил господин Ламберт Ван Нистелрой, съвместното предприятие ще работи 10 години до 24-та година. Днес наш докладчик е господин Мирослав Похе. Нека да чуя встъпителните ви думи. Заповядайте. Слово, пане předsedající, а конец концу и за příjemně strávené odpoledne червенцové. Společný podnik... Благодаря. Благодаря за встъпителните думи и за много приятния следобяд. Съвместното предприятие е едно от няколко такива съвместни предприятия, които функционират от е, е, септември 15 година и в регламента пише, че трябва да работи в рамките на 10 години до 2024 година. Целта е да се укрепи това съвместно предприятие, що се отнася до научно-изследователски проекти, биогорива, биотехнологии. Този доклад се занимава с един променен регламент и трябва да промени вътрешните механизми на финансиране. Бюджетът е 3,7 милиарда евро Средствата идват от частния сектор, както и от Съюза. Частният сектор е сформирал консорциум, който допринася 2,73 милиарда евро от тези 3,7. Това са апортни вноски, 182.5 милиона също отиват за оперативни разходи. И те отиват в това съвместно предприятие. Това се прави на ниво програма. Има обаче и проблем с това. Понякога някои дружества допринасят финансово към съвместното предприятие, без да участват в проекти. Например, фирма А дава кеш на съвместното предприятие, тази вноска може да се използва по проект, който се извършва от фирма Б. Фирма Б е ко директен конкурент на фирма А. Тоест, за това дружествата не искат да влагат пари в този проект, тъй като това може да заплаши конкурентността им, но пък това от своя страна заплашва и съвместното предприятие, и тази негативна тенденция а, по, може да видите от 682 милиона, по-малко от милион евро са вложени в това съвместно предприятие. Европейската комисия променя регламента. Това е техническа промяна, която сега ще даде възможност на фирмите да внасят средства по проекти, да правят преки плащания а, към други, които са част от този консорциум. Тази промяна бе предложена след консултации с консорциума, членовете му, разбира се, както и представителите на държавите и научния комитет. Предложението се подкрепя от всички тези страни. Аз разгледах предложените промени и исках да видя дали промените в финансирането всъщност Това е така, но на базата на този преглед реших да подкрепя промяната, така както я предлага Европейската комисия. Изключително важно е нашите програми да бъдат изпълнени, целите постигнати, програмата да е прозрачна, отворена и открита. Имам въпрос към Европейската комисия как искат те да подходят към тези 70 милиона евро, които в момента са запорирани и ще има ли отделна покана за проекти, що се отнася до биотехнологичното производство и проекти. Благодаря за така нареченото ви проучване и за всичките ви усилия да постигнете максимална информация, която да споделите с нас в доклада си. Secure, safe, know... И трябва да се чувстваме сигурни, трябва да знаем повече за всички съвместни предприятия, като публично-частни партньорства. Това е много важно за нас. Така че много ви благодаря. От името на НП, господин Гамбус, заповядайте. Благодаря, председателю. На първо място искам да благодаря на господин Поха за извършената работа по доклада. Обеден съм, че ще стигнем до удовлетворително споразумение, след като водим преговори по измененията, които са подадени. Вие посочихте основния проблем и къде са трудностите. Що се отнася до съвместното предприятие, и е, трудностите, които имаме до момента. Имайки предвид интереса на Съюза, имайки предвид е, трудностите, свързани с вноски и финансови, комисията предлага да изменим този текст и да дадем възможност да се финансират конкретни проекти, а не настоящата система, където това се прави на ниво програма. Това е решение, което ще ни помогне да решим проблема и да постигнем целта си. Комисията възнамерява да избегне всъщност вредното влияние върху партньорствата в биоиндустрията, да по този начин да насърчи инвестициите, да не накърнява интересите на МСП. А за нас това е изключително важно и ние трябва да улесним МСП, университетите, учените да движат напред научно-изследователската дейност в Съюза. Независимо от това, трябва да отбележим, че промяната на такъв един текст изисква открити публични консултации с другите заинтересовани страни европейските граждани така могат да наберат информация и да разберат е, потенциалното въздействие. Така че Европейската комисия трябва да приключи с промените. Не бива да се размиват процесите, през които трябва да преминам. За да може е, процеса наистина да тече прозрачен и накрая господин Пох работи отлично по въпроса. Много се надявам по част от измененията наистина да се стигне до добро съгласие и компромис. Господин Фокс, на името на господин Ван Посълт. Благодаря, председателю. Както казахте, колегата Ван Посълт не може да бъде тук днес. Също така искам да се извиня на депутатите. В комисията ЕКОН трябва да отида веднага и в момента, в който свърша, ще изляза. Извинявам се. ЕКР приветства действията на Европейската комисия, която предлага гъвкавост, която дава възможност оперативните разходи по съвместното предприятие да бъдат прияти, покрити от преки вноски от индустрията. Този модел се използва успешно в други съвместни предприятия, като например инициативата за нови лекарства, както и анализа на комисията показва, че съвместните предприятия бихни производства всъщност не успява да финансира проекти. Затова е смислено и финансово, и практически да се отговори на потребностите на частния сектор и да се оптимизира работата на съвместните предприятия. Мерките, които гарантират ефикасно сътрудничество между публичния и частния сектор и които водят до по-оптимално използване на средствата на дъкоплатеца и в засилването на биоекономиката, могат да окажат само от положително въздействие върху целия сектор. Госпожа Ван Посъл благодари и на докладчика за неговия доклад ЕКАРЕ. Очаква да работи отлично и с другите докладчици в сянка под а, това досие. Благодаря ви. И аз ви благодаря, колега. Благодаря ви. Разбира се, че от името на ЕКАРЕ както казахте, екре и сега искаме да чуем Алде, подходът на Алде, госпожа Майснер. Заповядайте. Благодаря много, председателю. Sagen, Искам да благодаря на докладчика много и е, аз мога да кажа, че съм съгласна с всичко това, което каза ораторът от името на Екаре. Похвално е това начинание и ако погледнем Конт и Реджи и как нещата вървят в тези комисии, можем да видим, че нещата вървят положително, много положително. А, допълнителни мерки, допълнителни средства, допълнение към вече наличното е нещо хубаво това е сфера, в която има растеж и е много важно този растеж да бъде е, финансиран пряко. По този начин се преодолява и административната тежест и формалностите, както каза господин Фокс. Що се отнася до новаторските лекарствени инициативи, знаем, че това работи добре. Т.е. апробирали сме този метод. Има примери вече за добре работещ такъв. И смятам, че всички може да се съгласим, че това е един сектор, който ще става все по-важен. Освен това, говорим за регенеративни енергийни източници, използването им в продукти и материали. Das ist ein Sektor, der für den gesamten... Дори възобновим нефти може да се появи в бъдеще и особено, що се отнася до ВЕИ, това е изключително важно. Така че всичко, което можем да направим, за да улесним този сектор, за да направим така, че има налични средства, трябва да бъде направено. Така че нямам толкова въпроси, не гледам скептично и очаквам да работим заедно. Искам да подкрепя Европейската комисия в нейната дейност. Благодаря от името на комисията, Европейската комисия ръководителя на звено, господин Кют от Генерална дирекция научно изследвания, технологии и развитие. Пълен ден работа за него. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Похе за неговия анализ. Нямам кой знае какво, което да добавя. Това, което ще направя е да подчертая важността на сектора – който беше споменат и от колегите, които се изказаха. Наистина в тази промишленост се разработват и технологии много важни, било то в областта на пластмасите, химикалите, които са по-въглерано неутрални. Също, когато говорим за отпадъците и повече торове, които да се отделят от отпадъците по друг начин. Биотехнологичната индустрия допринася за кръговата инфо, економика, за по-ефикасна дейност. Просто като пояснение исках да добавя това. И сега към въпроса, повдигнат от господин Похе. Какво ще направим с 70-те милиона, които са а, на страна за сега? До момента комисията е извършил задължението си да защитава финансовия интерес на Съюза. Няма финансов принос на програмно ниво заради трудностите, които са описани от господин Похе. Не искаме индустрията да финансира своите конкуренти. За това отделихме този бюджет за по-късни години. И това, което трябва да разберем е, че промишлеността наистина имаше такива проблеми, затова сме направили това предложение за изменение и имаме намерение веднъж, е, щом бъде приложен това изменение, да го използваме в хода на следващата година и ако всичко върви по план, ще използваме тези 70 милиона за нужните елементи от бюджета. Това беше коментара ми по бюджета и преместването на средствата от тази към следващите години. Като цяло няма въздействие върху цялостния бюджет. Също искам да пресня, че въпросът за оперативните приноси и апортните вноски не се отнасят до административните вноски и приноса за тях. по отношение на съвместното предприятие бих технологични производства. Няма други моменти, които да се спра. Както някой каза, вече е включен е начина на действие в а, а, самия документ. Благодаря ви за приноса, благодаря за анализа, благодаря на господин Похе и за всички, на всички участници за техния принос. Благодаря много. Бележки? Колегата Мирослав Похе. Всички казват отличен доклад. А вие какво мислите? Благодаря. Ще бъда много кратък, ако ми позволите. Имам предимство на това, че съм докладчик и за финансовата декларация за всички съвместни предприятия. Затова съм съгласен с казаното от колегите тук, че това е правилният начин на действие. Но също така съм съгласен, че липсата на обществена консултация, а именно единствения начин обществото да си каже думата, може да повлияе негативно на тази промяна на регламента. Разбирам, че това е Причината за това е, че искаме по-бързо -бърз, действие за 2018 да сме готови, но това не може да бъде единственото оправдание. Ако ня... има критика за това, че няма консултация, аз ще я а, подкрепя тази критика. Липсва този елемент. Не разбирам защо частният сектор по-рано, преди няколко години, е бил готов да поеме тези условия. Вероятно е имало някакво недоразумение през 2014, защото това не е обичайен начин на действие да се променя регламент за съвместно предприятие толкова бързо. Но мисля, че сме отворили път напред тук за одобрение и приемане през есента и затова можем да започнем отново процеса през 2018 много гладко. Благодаря за вашата вашето окончателно изказване и доколкото си спомням от дневния ред, вие сте последния ни оратор по последната ни точка, ако не броим всъщност и точка разни, тъй като нямаме разни в точка 16, не виждам някой да се опитва да се изкаже, с това приключваме и виждам, че на 4 септември ще продължим след лятната вакансия на 4 приятна вакансия. Благодаря на всички преводачи за изключително добрия превод на нашите думи. Днес видяхме чудесен пример за това с естонските министри, които говориха естонски. Председателят любезно отбелязва, че и преводачите заслужават отпуска и почивка, с което превръщ приключваме малко по-рано, отколкото е обявено и си връщаме дълга от вчера, когато завършихме по-късно. До септември. Благодаря.